граждани, които присъстват на трибуните на заседанието днешния ден, че не всички депутати, за съжаление, присъстват в пленарната зала. Това се дължи на технически проблем, който блокира всички летища в Белгия. Надяваме се, да бъдат отворени летищата отново в 16 часа днес след обяд. Би трябвало да... Трябваше всъщност да кажа това, за да запазим авторитета на депутатите, които не присъстват. И така, протоколите и текстовете, одобрени на заседанието от 21 май 15 година, са на разположение.